господин Маревроянис. С това закривам дебата. Следващото заседание ще се проведе утре, четвъртък, 5 юли от 9 до, 11, до 15 часа и от 15 до 16 часа.